Скъпи колеги, уважаеми дами и господа, днес продължаваме нашето заседание. Решенията на координаторите, заседанието се проведе вчера, предполагам вече сте се запознали. Ако нямате възражения днес до 12.30, те ще бъдат прияти. И в такъв случай можем да преминем към гласуването. Приключи гласуването. В никоя група няма никой, никой гласувал повече. Започваме с ролята на туризма, свързана с рибарството, когато става въпрос за е, диверсифициране на рибарството. Докладчикът е Кейт Тейлър, той не присъства тук днес. Първо изменение. За. Мисля, че се нуждае малко от повече време. Първо изменение за против. Въздържали се, отхвърля се. Второ изменение за против. Въздържали се, приема се. Трето изменение за против. Въздържали се, отхвърля се. Пето изменение за против. Въздържали се, отхвърля се. Извинявайте. Списъка за гласуване на НЕП е в малко по-различна подредба, така че бих предложил на колегите да се спрат на втория а, а, списък за гласуване. И това е името на доклада. Туризма, свързан с рибарството. Точно така, много ви, много ви благодаря. Наистина това беше най-важният коментар за днешния ред. Много ви благодаря, че ни обърнахте внимание. Да, и аз ви благодаря, господин председател. Сега можем да продължим нашето гласуване. Компромис първи. За, против, въздържали се, приема се. Втори компромис. Извинявайте, десето изменение за, против, въздържали се, приема се. Ние 12, за, против, въздържали се, приема се. Изменение 13. След, след това 14 изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. 15 за, против, въздържали се, приема се. Компромис С. Да, за, против, въздържали се, приема се. Компромис трети. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 24. За, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 25. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 26. За, против, въздържали се. Нека да проверя. Изменение 26. Може да гласувате. Приключи гласуването. 23 е, за, 19 против, приема се. Изменение 27 за, против, възражали се, приема се. 28 изменение за, против, възражали се, приема се. Изменения 29 и 30. Гласуваме ги съвместно за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменения 31 за, против, въздържали се, приема се. Четвърти компромис за, против, въздържали се, приема се. Изменение 36. За, против, въздържали се, приема се. С 37. За, против, въздържали се, приема се. 38. За, против, въздържали се, приема се. 39. За, против, въздържали се, отхвърля се. 40. За, против, въздържали се, ще проверя. 40 изменения.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 Поздравления към Уейт. Следващото а, гласуване е за инвестиции в заетост и растеж. Косовски е а, докладчика. Компромис първи. За, против, въздържали се, приема се. Второ изменение за, против, въздържали се. Ще проверя второ изменение. Гласуваме. Приключи гласуването. 20 за, 24 против, отхвърля се. Десето изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. Дванайсто изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 2 за, против, въздържали се, отхвърля се. Приема се, извинете. За, против, приема се. Трети компромис. Изменение 19. За, против, ще проверя. Изменение 19. Може да гласувате. Приключи гласуването. 21 за, 23 против, няма въздържали се, отхвърля се. Четвърти компромис за, против, въздържали се, приема се. Изменение 23 за, против, въздържали се, Отхвърля се. Ж 26 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 28 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 29 за. Против. Въздържали се. Приема се. Пети компромис за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 31 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 32 изменение за. Извинете, това отпада. Шести компромис за, против, въздържали се, приема се. 41 изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 7 за, против, въздържали се, приема се. 42 45-то изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. 48-то изменение за, против, въздържали се, приема се. 49 за, против, въздържали се. Ще проверя. 49 е, гласуваме. Гласуването приключи. 21 за, 23 против, няма въздържали се, отхвърля се. Осми компромис за, против, въздържали се, приема се. Петдесет и седмо изменение. За, против, въздържали се, приема се. Девето предложение, компромис за, против, въздържали се, приема се. 59-то изменение. За, против, въздържали се, отхвърля се. 63-то за, против, въздържали се, отхвърля се. 66-то за, против, въздържали се, отхвърля се. 67-то за, против, въздържали се, приема се. 68 за, против, въздържали се, отхвърля се. 69 за, против, въздържали се, приема се. 70 за, против, въздържали се, приема се. Десети компромис за, против, въздържали се, приема се. 72 изменение за, против,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 ще проверим. Гласуваме 86-то изменение. НП има с един повече. Зелените тук ли са само три мовища? Системата посочва, че има в един повече от зелените, те са само три де-факто в залата. Може би някой мечтае да е така. Е, НП гласуват, нали? Ами зелените само, само сме само трима. Добре, Гласувахме 86-то изменение, 21 за, 24 е, против, отхвърля се. 80-то изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. 81 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 11 за, против, въздържали се, приема се. 87 изменение за, против, въздържали се, приема се. 89-то изменение за, против, въздържали се, приема се. 90-то за, против, въздържали се, приема се. Окончателно гласуване. Може да гласувате. Tja, immer Гласуването приключи. 40 за, 4 против, 1 въздържал се, приема се. Сърдечни поздравления на Косма Златовски. Jetzt kommen wir zu dem сега преминаваме към доклада освобождаване на потенциала за пътническия транспорт по вода. 24-то изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. 25-то за, против, въздържали се, отхвърля се. 26-то за, против,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 33 за, против, въздържали се, приема се. Компромис първи. За, против, въздържали се, приема се. 39-то изменение за, против, въздържали се, приема се. Втори компромис за, против, въздържали се, приема се. 44-то изменение. Гласуваме две части. Първа част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 51 е, за, против, въздържали се, приема се. 52 за, против, въздържали се, приема се. 53 за, против. Ще проверим 53-то. Гласуваме 53-то изменение. 53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 58 за, против, въздържали се, ще проверим. 58 гласуваме. Гласуването приключи. 21 за, 24 против, 1 въздържал се, отхвърля се. 59 изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. 60 за, против, Въздържали се? Не мога да а, разбера така. Гласувам електронно. 60-то изменение. Приключи гласуването. 20 за, 26 против, без въздържали се, отхвърля се. 61 за, против, въздържали се. Приема се. 62 за, против, въздържали се, отхвърля се.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 Някой против ли е устно, второ изменение? Второ устно изменение. Някой против ли е второ устно изменение? Значи се отхвърля. Тогава гласуваме обикновеното изменение. 85. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се.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 въздържали се, приема се. Сто 13 до 119 гласуваме заедно. За, против, въздържали се. Ще проверим електронно. Може да гласувате. Гласуването приключи. 38 за, 8 против, няма въздържали се.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 сърдечни, сърдечни поздравления за Ки Стелър. Сега минаваме към 13 а, а, точка. Доминик Рике става въпрос за доклада за възможностите за малките транспортни предприятия които следват модела за сътрудничество. 27 изменения е за, против, въздържали се, приема се. Първи компромис за, против, въздържали се, приема се. 36-то изменение е за, против, въздържали се, приема се. Компромис 2 е за, против, въздържали се, приема се. Трети компромис за, против, въздържали се, приема се. Четвърти компромис за, против, въздържали се, приема се. 51 изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. 53 за, против, въздържали се, ще проверим. Гласуваме 53-то изменение. Гласуването приключи. 23 за, 21 против, 2 въздържали се, приема се. Пети компромис за, против, въздържали се, приема се. 56-то изменение. Точно така, 56-то за, против, въздържали се. Гласуваме, нека да проверим, гласуваме 56-то изменение. 56 Приключи гласуването. 20 за, 26 против, няма въздържали се, отхвърля се. 65 за, против, въздържали се. 50, 65 65 гласуваме. Гласуването приключи. 25 за, 21 против, без въздържали се, приема се. 66-то изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. Шести компромис за, против, въздържали се, приема се. Компромис 7 за, против, въздържали се, приема се. 83-то изменение за, против, въздържали се, приема се. 84 Добре, ще проверим 83-то изменение. Гласуваме. Приключи гласуването. 28 за 17 против. Няма въздържали се. Приема се. 84 за. Против въздържали се. Приема се. 85 за. Против. Въздържали се. Приема се. 86-то. Гласуваме две части. Първа част за, против, въздържали се, отхвърля се. Втора част за, против, въздържали се, приема се. Осми компромис. Ос, за, против, въздържали се, приема се. Девети компромис за, против, въздържали се, приема се. 104-то изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. Десети компромис за, против, въздържали се, приема се. 118 изменение за, против, въздържали се. Ще проверим. Гласуваме 118 изменение. Гласуването приключи. 21 за, 25 против, няма въздържали се, отхвърля се. Компромис 11 за, против, въздържали се, приема се. 127 изменение за, против, въздържали се, приема се. 128 за, против, въздържали се, приема се. 12 компромис за, против, въздържали се, приема се. 104 изменение за, против, въздържали се, ще проверим. Гласуваме 140 изменения. Гласуването приключи. 20 за, 26 против, няма въздържали се, отхвърля се. 141 за, против, въздържали се, приема се. 13 компромис за, против, въздържали се, приема се. 151 изменение за, против, въздържали се, приема се. 14 компромис за, против, въздържали се, приема се. 164 изменение за, против, въздържали се, приема се. 229 за, 229 отпада. Гласуваме сега 15 компромис за, против, въздържали се, приема се. 178 изменение за, против, въздържали се, приема се. 16 компромис за, против, въздържали се, приема се. Сега допълнение 6, втора част. Гласуваме по-отделно. Всъщност първо ще гласуваме втората част. За, против, възражали се, приема се и третата част. За, против, ще проверим електронно третата част. Може да гласуваме по третата част. Гласуването приключи. 19 за на 27 против няма въздържали се, отхвърля се. 189 за, против, въздържали се, приема се. Следващото е устно изменение. Има ли някой, който е против? Не. Тогава гласуваме 190, изменения изменение за, против, възражали се, приема се, 191 за, против, възражали се, отхвърля се. Следващото е устно. Някой против ли е устното изменение? Не. 192. За. Против. Въздържали се. Прием. Прият. 17. 17 компромис. За. Против. Въздържали се. Приема се. 205 изменение. За. Против. Въздържали се. Приема се. 206. За. Против. Въздържали се. Приема се. 18 компромис. За. Против въздържали се, приема се. Компромис 19 за. 18 компромис ли да проверим? Добре, гласуваме компромис 18. Гласуваме компромис 18. Гласуването приключи. 34 за, 7 против, 5 въздържали се. Добре, че проверихме. Компромис 19. 19 компромис за, против, въздържали се, приема се. 218 изменение за, против, въздържали се, приема се. Компромис 20 за, против, въздържали се, приема се. 227 за, против, въздържали се, приема се. 228 за, против, въздържали се, приема се. 231 за, против, въздържали се, приема се. 232 за, против, въздържали се, приема се. МПЛ 4 за, против, въздържали се, приема се. МПЛ 8 за, против, въздържали се, отхвърля се. Гласуваме по заедост 8. Приключи с гласуването. 20 за, 25 против. Един въздържал се, отхвърля се. Заедост 11. За, против, въздържали се, отхвърля се. 12 е, за, против, въздържали се. Ще проверим. Заетост 12. Гласуването приключи. За 17 за, 30 против, няма въздържали се, отхвърля се. След 18 за, против, въздържали се, отхвърля се. 19 номер. За, против, въздържали се, приема се. След 22 за, против, не мога да видя, затова ще гласуваме. Приключи гласуването. 19 за, 28 против, няма въздържали се, отхвърля се. Първо изменение за, против, въздържали се, от, от, приема се. Второ за, против, приема се. Трето и пето гласуваме за, против, въздържали се, приема се. Четвърто за, против, въздържали се, приема се. 21 компромис за, против, въздържали се, приема се. 22 компромис за, против, въздържали се, приема се. 23 за, против, въздържали се, приема се. 24 компромис за, против, въздържали се, приема се. 25 компромис за, против, въздържали се, приема се. 26 компромис за, против, въздържали се, приема се. 19 изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. 22 за, против, въздържали се, приема се. 23-то за, против, въздържали се, приема се. Заетост А, против, въздържали се, ще проверим а, електронно. 24 за, 23 против. Приема се добре, че наистина проверихме. Следващото изменение на заетост, комисията по заетост Б. За, против, приема се. Заетост Д. За, против, въздържали се, приема се. Заетост Ф. За, против, въздържали се, приема се. Заетост Х. Да, за, против, приема се. Йод за, против, въздържали се, приема се. Изменение К за, против, въздържали се, приема се. И окончателно гласуване. Може да гласувате. Приключи по именото гласуване. 42 подкрепят, 4 против, 1 въздържал се. Сърдечни поздравления на докладчика. Прие се доклада с голямо мнозинство. А сега преминаваме към пакета за водния транспорт на пътници. Имаме именно гласуване, което е окончателно. Може да гласувате. Е Приключи гласуването. 39 за, 2 против, 4 въздържали се. Добре, казват ми два, още в повече 41 за. Значи приема се. Сега преминаваме към статистиката за ЖП транспорта, имайки предвид обхващането на информацията за ам, номера на пътни, броя на пътниците, злополуките и така нататък. По именно гласуване окончателно. Аз съм докладчика. Може да гласувате. Приключи гласуването. 43 за, 2 против, 1 въздържал се. Приема се. Сега преминаваме към да гласуваме към достъпа до пазара за финансови а, а, услуги и прозрачност. Съвсем накратко искам да а, обърна внимание за а, това, кое направи възможно гласуването днес. Аз съм много благодарен на съвета за това, че съвместно с парламента наистина заеха много ясна позиция по темата за държавните субсидии. Знам, че това не се хареса на комисията, но съвета и парламента заявиха на комисията, че според нас са необходими инфраструктурни мерки в пристанищата, които не са държавни помощи в нашия смисъл, защото те не са а, а, от полза на всички на пристанището и не могат да бъдат ползвани от всички. И това е всъщност а, нашата позиция. Иначе нямаше да ви препоръчам а, наистина да гласувате тук. Ще, бе, ще, ще да бъде за първи път от 15 години. Искам да благодаря на всички тези, които липсват за доброто сътрудничество, а, за съвета на вас, господин председател и съответния комисар. Благодаря ви. Да, благодаря. Можем и дори сега да аплодираме. за вашия коментар, разбира се. Сега нека да преминем към гласуване, по именно гласуване. Може да гласувате. Приключи гласуването. 38 за, 8 против, 1 въздържал се, голямо мнозинство. Сърдечни поздравления за докладчика. Mm-hmm. Сега преминаваме с ам, приемането и одобряването на ам, ремаркета и техническите ам, условия. Кари Мадели е докладчика. Моля, онези от вас, които не пускат залата, да бъдат по-тихи. Кари Мадели, имате думата je vais attendre que mes collègues sortent de la salle, parce qu'autrement monde ne s'entend pas. Ще изчакам колегите да излязат от залата. A minute, please. Please leave the room and leave the seat. We have to continue because we are in time pressure.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 Leave the room or sit down. Колеги, или напуснете залата, или седнете на мястото си. Nun Karim Adeli hat das Wort. Карин Мадели, имате думата. Благодаря, господин председател. Искам първо да благодаря на моите сътрудници, защото това е пример за това как всеки изпълня своята задача. Опитваме се да дадем действителен отговор на скандал и борбата срещу измамите. и да премахне от европейските пътища автомобили, които не отговарят на нормите, които са въведени. В Европа а, има а, 30 милиона автомобили, които надхвърлят азотните окиси като емисии, които са разрешени. Понякога по 10 пъти повече и от тук има изключително голям брой смъртни случаи. В нашият е, доклад се опитваме да дадем на потребителите доверието към европейските автомобили. Не разбирам защо а, онези автомобили, които а, е, измамят е, по време на тестовете, не са оттеглени. Както беше направено в Съединените щати. В момента разполагаме с е, всички карти и асове за скандала, който възникна И е много важно да се създаде една система, за да попречим на автомобилостроителите да повторят подобни скандали. Нашата цел и в нашето предложение е да се създаде нов европейски орган за автомобилния транспорт. това няма да се отрази върху данакоплаците в Европа. Използваме примера на Съединените щати и така ще успеем да въведем съответен механизъм срещу подобни измами с тестовете. Нека да възприемем това, което работи в други държави и членки. И тези а, промени и механизми да бъдат независими и достатъчно прозрачни е възможно да се създаде подобен орган вътре в Европейската комисия. Госпожа Марго Ош от, <clears throat> отправи, отправи един призив за да се намалят съответните емисии което още веднъж е, показва значението на затягането на режима, екологичния режим в е, Европа. В нашата комисия по транспорт <clears throat> може би да, трябва да намерим условията и средствата за това и да потърсим решение на проблема и да заявим ясно, че Европейския парламент <clears throat> след скандала с Volkswagen е чул гражданите на Европейския съюз и да предлага решения, които са практични и ефикасни. Благодаря, господин председател. Много ви благодаря. Сега, преди да дам думата на докладчиците в сянка искам да посетя, да приветствам всъщност гостите на Гизина Майснер. Това са всъщност мои съученици, които съм завършил преди много-много години гимназия. Добре дошли при нас. Също се подсмихват, но така е. Верна Кун има думата. Да, благодаря, господин председател. Уважаема гос... колега Дели, вие сте докладчика за това становище на Комисията по транспорта, за, да, за допуст... допускането и признаването на ремаркета и на техните съставни части и за надзора на пазара и разбира се надзора върху тези ремаркета и технически части. А ние, разбира се, имахме няколко заседания между а, докладчиците и основният въпрос, който разисквахме, беше как за в бъдеще можем да създадем един наистина пазарно ориентиран и ефективен надзор върху всички тези а, транспортни средства, които а, имат ремаркета. Как можем действително да гарантираме с тяхната сигурност? и естествено, че дизела като гориво играе съществена роля. Освен това искам да отбележа, че до момента в Европа технически сигурни транспортни средства всъщност се допускат и се на, на, на пътя от съответните компетентни служби в а, държавите членки. Знаете, че всъщност това е много важно. Какво се прави? Прави се анализ и а, а, на спирачките, на, на гумите, на а, волана и така нататък. В този случай обаче става въпрос за нещо по-конкретно и по-специфично. Става въпрос за тези горивни мотори, тези а, транспортни средства, които всъщност а, работят по по-различен начин, които имат наистина а, много вредни а, изгорени газове, които, разбира се, се отразяват върху здравето на а, населението. И затова нашето внимание е именно върху техническите съоръжения, които би следвало да бъдат вградени в тези транспортни средства, дори и след въвеждането на Еврокатализатор 6. Това е технически въпрос. Дали е възможно тези изгорели газове да бъдат действително филтрирани? Да, съществуват, но те са много скъпи. Именно поради тази причина те не са въведени и вградени. Разработен е софтуер не само от най-големия автомобилен строител, но и от... А, виждаме какво случва. Нали? Дори най-големите, най-известните всъщност не спазват правилата. Само 80 мг на километър могат да бъдат а, емитирани във въздуха. И комисията и съвета са на едно мнение, че те искат да спрат, да задушат всички тези а, а, измами, без значение дали се нарича новото съоръжение Блутек или така нататък. Тоест, случва се нещо, но как желаем ние да извършваме технически контрол за в бъдеще. Дали да се създаде агенция. Ние специално, нашата група е НП не смята, че това е а, удачно решение. Всички а, контролни пунктове, които а, правят тези проверки, трябва да работят с еднакви стандарти, трябва да създаде една обща информационна платформа. Комисията може да създаде подобна платформа. А, съответните национални компетентни органи също не са си свършили работата, както и комисията. И виждаме, че американския пазар показа всъщност какво се случва на практика. Това беше една екологична агенция, която всъщност показа прикритите изгорели газове. И това е основната тема. Къде ще създадем тази платформа, която да координира и събира информацията? Тоест всички, всички данни, от, като се започне от производителите, да се създадат на едно място, до разбира се, други участници на пазара. За всички тази информация трябва да е видима и да може да се проверява. Става въпрос и разбира се за да събира данни от, от, от самите технически инспекции. Информация, която ще се подава от КАТ, без значение как се наричат в съответните страни тези технически инспекции, няма значение. Тази информация трябва да се събира на едно място и аз си спомня много добре, като един лобист беше казал нашата служба за технически инспекции, не е необходимо изобщо да се събира тази информация. С други думи, това са много важни теми, които ние обсъждаме на нашите заседания, на нашите сбирки. И е важно, освен това, госпожо колег... уважаема колега, измененията всъщност показват тематично да ги а, обедините, да ги анализирате и съответно да изготвите компромиси. И за всеки да е ясно всъщност какво правим. Тоест за всеки един от нас е важно, че се нуждаем от подобрения по отношение на изгорелите газове. Господин Тозоловски има думата. Děkuji, pane. Entschuldigung. Hello, uh, If it is possible, because Mrs. Grappini has a vote in IMCO. Okay. The floor is yours. A minute. Аз сега ще прочета изказването на госпожа Грапини. Благодаря на докладчика за компромисите. Нямах възможност да прегледам всички компромиси. Всичко това действа по много реалистичен начин. Минаха 7 години от приемането на регламента и всъщност не сме постигнали своите цели. Може би трябва да се изчакаме приемането на <clears throat> нов регламент. В моите поправки в... се опитвам да постигна временно и бързо решение. Целта ми е <clears throat> да действам бързо за това а, бързото превръщане на съвместния център за изследвания в органи може да бъде решение а зная, че има спор за независимостта на тази институция, но ако разделим от комисията, няма да има съмнение за независимостта на този орган. Създаването на нов орган с увеличава разходите и административните процедури. Установяването ще се решава от съвета и ще има дълги преговори за това, къде да бъде седалището на тази агенция. Всички държави ще искат да бъде на тяхна територия. Много е важно агенцията да бъде създадена възможно най-бързо, като времено запазим на диалога между държавите членки и заедно с комисията. Очаквам от колегите от моята група и от другите групи да обсъдим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 Мисля, че вече сме в състояние да изработим обща позиция. Системата за одобрение на базата на типовете е трудно да бъде създадена като механизъм и а, трябва много бързо да се действа, за да преодолеем лицата на доверие в сега действащата система. В момента сме изправени пред много сериозни проблеми и с решаването на тези проблеми чрез агенция а, би отняло много време. И а, а, така ще се увеличи бюрокрацията за това. Искаме да се въведат стандарт, стандарти за различните процедури в Европейския съюз ще внесе изменения в тази насока. И мисля, че е необходимо да използваме услугите на екип от експерти, особено като става дума за размера на емисиите. Имаме някои затруднения при оценката на сегашното състояние. Създаването на нова структура за наблюдение на пазара – би довело до значителни бюджетни разходи. Съгласен с, с предложението за контрол и инспекции. Същевременно си давам сметка за бюджетните разходи за създаване на една такава система и така ще се увеличи и административното бреме. Мисля, че най-доброто решение е е възвеждането на стандарти. Можем да <clears throat> намерим примери за такива решения. И някои от превозните средства могат да бъдат подложени на такива проверки, въпреки че въпросът е доста сложен. Благодаря на докладчика много съм доволен от сътрудничеството по време на съвместната работа. Надявам се да намерим решение на, на трудните административни проблеми и да решим големите проблеми. Благодаря. Благодаря, господин председател. Благодаря за сътрудничеството в съвместната работа след съответните усилия по тази тема стигнахме до заключения, които се приемат от повечето страни в диалога. Съответни тестове, които трябва да бъдат въведени и да заменят някои от сегашните тестове и да подобрят ефективността на инспекцията – Едно средство е <clears throat> създаване на административен орган, който е достатъчно независим. Аз в дискусия с съответния производителен сектор. <clears throat> Много важно е тестовете да бъдат променени и да се адаптират към изискванията в момента. Мисля, че разполагаме с технически капацитета да направим това. Във връзка с дебата, който водим, основният момент <clears throat> е реорганизацията на контрола. И тук трябва да поставим основния акцент. И да <clears throat> включим всички национални организации, които контролират емисиите едно средство. <clears throat> Това е независима европейска агенция. Това са две възможни решения. Добре е да дефинираме по-ясно компетентността на този орган и съответните инструменти, като същевременно на контрола върху безопасността продължава да се прилага и изпълнява по същия начин, както сега. Тези органи трябва да бъдат запазени. Трябва да обърнем специално внимание върху контрола на емисиите от е, превозните средства. Може би е добре да мислим за една европейска платформа и административен орган, който да се занимава с тази задача. Зная, <clears throat> че съставът на една такава агенция и въвеждането и в действие ще доведат до сериозни разходи Знаете, че изтеглянето на автомобилите в Съединените щати беше направено, но в Европа, ако се направи същото нещо, <clears throat> ще се стигне до милиарди евро загуби за производителите. В доклада искам да се е, предложи един независим европейски орган – платформа, която е независима, има съответния капацитет <clears throat> да изпълнява тази функция. Нека да направим нещо, което да е по-реалистично и което работи ефикасно. Благодаря. Благодаря ви следващия. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitän kollega Delia asiantuntevasta raporttiluonnoksesta. Ja... Благодаря на госпожа Дели за отличния текст на доклада. Казвам това <clears throat> на базата на впечатленията си от работата на докладчиците в Сянка. Отнасям се <clears throat> към тази тема много сериозно и ангажирано. Преди една година имаше призиви от потребителите за създаване на подобна европейска система за контрол. Има нужда от много сериозно сътрудничество между държавите членки – за <clears throat> решаване <clears throat> на проблемите, които са описани в доклада и парламентът трябва да бъде стриктен в своите изисквания и да действа <clears throat> в полза на потребителите и околната среда. В някои случаи оставям с впечатлението, че комисията защитава производителите на автомобили. В парламента трябва да <clears throat> потърсим по-неутрални позиции. В нашата комисия <clears throat> ще трябва да потърсим решение на, на този проблем. Има различни предложения. Важното е <clears throat> да постигнем целите си по един по-бърз и ефективен начин, като контролът бъде ефективен, неутрален, безпристрастен, с редовни проверки. Въвела съм, предложила съм няколко изменения към <clears throat> проекта на госпожа Продължаваме дискусиите с колегите за това каква организация, какъв орган евентуално да поеме отговорността за системата, която предлагаме. Надяваме се, <clears throat> че ще се избегне създаването на допълнителна бюрокрация. Нека да използваме вече съществуващите системи не може да си позволим за всеки проблем да създаваме нова организация или структура. Очаквам компромисите, ните предложения на колегите са докладчици. Да се надявам, че сътрудничеството между нас ще бъде благоприятно и ползотворно. И така ще отстраним някои от пропуските, които бяха споменати за да бъде системата в полза на потребителите. Благодаря. Разполагаме с много време, остават още трима души, които поискаха да, се изкажат. Моля ви, по минута и половина. Благодаря. Господин председател, съгласен съм с Вернер Крол. Може би е добре да акцентираме три неща. Националните такси да събират само за разходите за наблюдения, а не <clears throat> за извършването на тези услуги. добре механизма да се базира на пазара, като тестовете се извършват като съответна услуга. И е добре <clears throat> да се прилагат европейските стандарти на събирането на данни. Производителите трябва да предоставят необходимите програмни продукти за подобни тестове. Ще се радвам, ако тези неща бъдат включени в компромисните предложения. Благодаря. Благодаря. <clears throat> Искам да почитая значението на, на акта, който е обсъждане. Благодаря на госпожа Дели. Както за типовото одобрение и <clears throat> проверката за емисиите от автомобилите в градовете. Така че скандалът, който се развихри а, с а, Volkswagen, да не се повтаря. От гледна точка на измененията, много е важно да а, дадем дефиниция за съответно устройство за тестове и е много важно а, да предоставим достатъчно информация за обществото за емисиите от автомобили. Изменение 136 е изключително важно за нас. Изменение 141 тълкуването и правоприлагането е важно, тъй като той изисква последователност и единно прилагане. Знаем някои области, които в предишните разисквания се считаха за техническа част, но там дойдоха много сериозни проблеми. За това парламентът трябва внимателно да наблюдава и в Комисията за вътрешния пазар и защита на потребителите има значителен натиск за дерегулация, така че разчитам на вашата комисия, за да приемем текст, който да отговаря на производителите, потребителите и общественото здраве. Благодаря, председателю. Трябва да благодарим на американците, че забелязаха какво се случва. Тези 80 милиграма в САЩ 180. Тук залагаме по-амбициозна е целта ни. Тази цел обаче може да се постигне само ако имаме необходимите устройства вградени в МПС. Не знаехме какво точно се случва, но знаехме, че има замърсяване. Важно е за това в бъдеще да се правят контролни изпитвания, за да е ясно какви са емисиите при реално шофиране. Кой трябва да се занимава обаче с тези проверки? Емис показа, че всички са се проверили, всички са знаели, че нещо се случва, но никой не е предприел мерки. Радвам се, че се занимаваме сега с тази тема. Ясно е, че трябва да има изпитвания, но явно не се разбираме къде трябва да се провеждат тези изпитвания. Трябва да бъдат независими тези изпитвания. В САЩ правят изненадващи такива тестове. В нашата група има разнобой в мненията. Някои казват нужни, нужна е агенция, други казват създаването на агенция е доста тежко като процедура. Както каза Мария, Необходима е система, която да гарантира добро функциониране на изпитванията. Така в бъдеще на пазара ще излизат автомобили, които няма да замърсяват, а ще отговарят на исканията на потребителите. Да, изпитванията трябва да бъдат също и финансово независими, за да няма а, конкуренция в а, тази област. Това е съвсем ясно. Разбира се, че всички са знали какво се случва, комисията също. Да, за съжаление, не, се, не беше направена инициативата в, а, и в Германия, и така че сега ще дам думата на господа, госпожа Чиковска. Thank you very much. Благодаря, председателю. Добър ден на всички. Благодаря за измененията и за настоящата дискусия. Леко сме объркани, тъй като измененията ви вървят в посока обратна на текста. Не става дума само за това, че ни е трудно да преценим съдържанието, но изобщо да се постигне съгласие о, около постигане на еднообразни цели. Ако част от тези изменения се приемат, те няма да допринесат за по-голяма прозрачност, ефективност и изобщо подобряване на системата. Така че въпросът не е само, не опира до едно или две изменения. Това е цялостна реформа на системата за одобряване на типовете и затова имаме нужда от коренна промяна. Няма да навлизам в подробности по измененията, ще се опитам да ги групирам и ще коментирам. Първо, въпросът за агенцията. Европейската комисия иска система за контрол, при която ще има независим оценител на действията на държавите членки. Не сме избрали агенцията заради разходи, заради срокове и ефективност на системата. Дали агенцията ще следва модела на ЖП агенцията или друга, това не е важно. Важно е да се следва сходен модел. Измененията говорят за това да се направи агенция от типа GRC. За нас това е възможно. На второ място таксите. Предлагаме в 30 член да се събират такси и от производителите, за да отиват те в тази контролна агенция. Парламентът ще прецени, а не съветът, как да се финансира тази система за одобрение на типовете. Но тъй като предложенията вървят в противоположни посоки, искам да подчертая факта, че трябва да има финансиране на контрола на пазара. Трябва да се създаде система, само ако има бюджет за нея. На трето място – форумът. Има много изменения в тази посока Нужна е прозрачност, достъп на трети страни, на НПО. Що се отнася до компетентностите на този форум? Всичко ще зависи от изборът, който направим. Само да ви предупредя, форумът не може да замести контролът на пазара, който трябва да се извършва от независим орган. Това не е ролята на форума. И на следващо място, нещо много сериозно, има много изменения свързани с законодателство за емисиите и тези устройства, които да се вградят в автомобилите. Дефиницията на тези устройства вече е част от съществуващо законодателство. Няма нужда такова определение и отива в рамков регламент, тъй като това не е регламент за този сектор. Също така говорим за изпитвания при реално шофиране за CO2. Такива изпитвания не съществуват. Разбирам каква е идеята ви. Трябва да се внимава, когато се правят изпитвания, но решенията, които се предлагат, не са част от правната или техническа рамка, така че не можем да ги споменем в този законодателен акт. дали искате да споменете ЕМИС, вие може да прецените дали да включите ЕМИС, но Що се отнася до изпитванията, този рамков регламент не е регламент, който да законодателства за конкретни подробности, свързани с емисиите. Одобрението на типовете и продължителност, за която ще е валидно то. Подчертавали сме това и преди. Не става дума само за давност на този сертификат, трябва да се направи така, че ако се подновяват тези свидетелства или сертификати, тояване трябва да почива на емпирични данни, а не на документи, които са подадени. За съжаление, сега като че ли всичко върви в обратна посока. Почертах основни моменти от гледна точка на постигането на целите на регламента. Комисията, разбира се, е на ваше разположение за постигане на компромис. Благодаря. Много ви благодаря. А сега думата има още веднъж докладчика Карима Дели. Благодаря. Благодаря на съдокладчиците. Незабавно ще отговоря на колегата от ТНП. Колегата Вернер. Ако мога да те наричам така, Вернер, това не е истерична реакция. Не. Можем да бъдем спокойни. Искам нашата комисия да изготви нещо като пътна карта, която да изпрати ясно послание на потребителите и да изгради и едно ново реноме за парламента. Ние не сме само наблюдатели, ние сме законодатели. Затова на първо място трябва да се каже, че изпитванията не са направени по надлежен начин. Европейската комисия, парламента също не са предвидили такава възможност. И това не е адекватен отговор. От една страна имаме агенция, от друга страна тази агенция трябва да бъде независима, ефикасна агенция, която дава възможност за надлежно извършване на изпитванията. Трябва да се върви в такава посока. На второ място. Разбирам това, което казахте за административната тежест. Имаме 27-28 органа днес, и това е много по-скъпо, отколкото да има един орган, голям орган, но един. Направили сме го в други сектори. Разбира се, че отнема и време. Но, ако започнем сега, работата ще бъде свършена. За емисият, емисиите. Съгласна съм с Европейската комисия. Казахте, че имаме нужда от бюджет за контрол над пазара. Така е. Имаме нужда. Всичко зависи от вида организация, която имаме и как ще я наречем. Имаме нужда обаче от орган, който да извършва контрол над пазара. И накрая, председателю, ще кажа, че с, с докладчиците ще изготвим доклад от името на Комисията по транспорт, който ще изпрати ясно послание от страна на Европейския парламент за всички, че ще има или има дизелгейт, но ще има разлика между преди и след, за да може гражданите да ни вярват. Много ви благодаря. Гласуването тук в комисията ще бъде на 10 ноември, в ИМКО на 29 ноември. Още нямаме дата за пленарното заседание, може би едната година. Преминаваме към следващата точка от дневния ред. Обсъждане и дебат с генералния директор на Генерална дирекция мобилност и транспорт господин Хололай. Herr Хололай, вие сте за първи път а, а, тук в нашата комисия, след като поехте поста на генерален директор миналия октомври. Отдавна ние опитвахме да планираме вашето посещение тук, така че много съм удовлетворен, че най-сетне успяхме. Господин Хололай ще сподели как той вижда бъдещето на транспортния сектор. Освен това ще ни запознае с а, резултатите от а, общо събрание на ИКАО миналата седмица в Монреал. Сърдечно ви благодаря, че успяхте да дойдете е, сред нас и с нетърпение очакваме вашето изказване. Господин Холелай, имате думата. Much, uh, much, uh, Благодаря, председателю. Почитаеми депутати, за мен е чест е, да съм тук пред Комисията по транспорт на парламента. Наистина, за първи път е, съм пред вас но сме се виждали с мнозина от вас и благодаря за отличното сътрудничество до момента. С председателят също се опитахме да постигнем съгласие кога да дойда. Не успях по-рано, но ето, че най-накрая съм тук. Това е една отлична възможност да ви кажа какво се случи на общото събрание на ИКАО. Две седмици бях там. През втората седмица имаше и двама депутати, които виждам тук, които също присъстваха на заседанията. И така, преговорите в ИКАО. Е, много е различна атмосферата от преди три години. Преди три години очакванията ни бяха много по-високи от постигнатото накрая. Този път бяхме подготвени, имахме отлично сътрудничество – на европейско ниво. Казвайки европейско сътрудничество, нямам предвид Европа от 28 страни, а Европа от 44, които са членове на конференцията. Тези 44 члена работиха като един европейски екип. С удоволствие мога да кажа, че целият екип за преговори от Европа изигра изключително важна роля при постигането на, тази, на това историческо споразумение, тъй като е, при предишни резолюции на ИКАО никога не е имало толкова много положителни изказвания от участници и от отделни държави при обсъждане на резолюцията. 192 държави от цял свят подписаха това споразумение. И можем да се гордеем с този резултат. Мерки за глобалния пазар. Имаме отлични условия и за околната среда. Това е огромна стъпка напред, напред за справяне с емисиите на CO2 от международната въздухоплавателна дейност. Това споразумение отваря нова глава в въздухоплаването. Това е първото глобално такова, което е насочено към емисии на CO2 в конкретен сектор. Така постигаме и приоритетите на председателя Юнкер за климатичните изменения. Също постигаме целите си от КОП-21 и споразумението от Париж. Многократно сме се опитвали да убедим други страни колко е важно да се използва инерцията, която е набрана. И ето това се случи. Нашата стратегия за ниско въглеродни емисии също по този начин се прилага на практика. Споразумението е добро и за транспорта. Глобалните мерки са един отличен резултат. Те са глобални и вземат предвид емисиите на СО2 от полети между всички държави членки на ИКАО. Изключително важен елемент за нас беше да има равно третиране и липса на дискриминация. И това е факт. Всичко почива не на географски принцип, а на въздухоплаване. Държавите, които не участват активно във въздухоплаването, са изключени, а онези, които отговарят на критериите пък, ще трябва да го прилагат задължително от 2027 година. Участието е доброволно за първите 6 години. Наистина постигнахме добра сделка, защото опазваме околната среда и правим така, че европейските дружества да се конкурират на равни условия. 65 държави вече са казали, че ще участват, тъй като е доброволна схемата. Други път ще се включат през 2027, когато тя ще стане задължителна. Надявам се този списък от държави да стане много по-дълъг, има още много работа, която трябва да извършим, за да помогнем на по-слабо, държави, по-слабо развити държави, като африканските, за изграждане на капацитет и за да могат те да разберат дали ще е полезно за тях да участват, независимо, че са изключени. Част от слабо развитите държави работят и са работили много в тази посока и са стигнали до заключение, че за тях е полезно да са част от тази схема. Една от държавите, която подкрепи схемата, бе Гватемала. Споразумението също има клауза за преразглеждане. Тя дава възможност да подобрим тази мярка или тези мерки, за да станат те по-амбициозни. За нас това бе изключително важен елемент, Искахме сериозна клауза за преразглеждане и го постигнахме. Това, за което се споразумяхме всъщност, е общата политическа мярка за прилагането на тези глобални мерки. Има допълнителни подробности, по които все още предстои работа. Такова беше и намерението ни. С това ще се занимае съветът на ИКАО. последствие ще видим докъде ще стигнат дискусиите на съвета. Имаме 8 европейски държави, членки в този съвет, които гласуваха за, мисля, че и преди са го правили. Обедени сме, че те ще продължат да следват европейската линия заедно с другите държави, които поеха ангажимент, за да имаме сериозна глобална мярка за регулиране на пазара. Различни решения има и всъщност поразумението е само едно от тях. Това е една първа степ, стъпка за свиване на емисиите от въздухоплаване. Тази цел ще се постигне с увеличаване на други мерки и дългосрочни мерки, които отговарят на споразумението. Мерките ще бъдат подобряване на технологиите на самолетите, оперативната работа, разработване на альтернативни горива за въздухоплаването. Сега за схемата за търговия с емисии. Какво ще се случи от тук на сетне? Този въпрос ни се зададе още преди да сключим споразумението. Трябва да видим как ще се отрази споразумението върху системата за търговия на емисии в авиацията. 2013 година бе намалено приложното поле на тази схема и се включиха само а, междуевропейски полети, за да се постигне споразумение с ИКАО за спиране на часовника. Сега имаме обаче споразумение и има нужда от анализ този етап. Затова в началото на едната година Европейската комисия ще излезе с доклад преди да реши какви ще са следващите стъпки. Комисията ще направи оценка на резолюцията и ще види какви мерки могат да се предприемат а, с, във връзка с нашата схема за търговия с емисии. Ще направим оценка и ще излезем с предложение в началото на идната година. Споразумението на, с ИКАО е много добро. Преговорите бяха тежки, може да се смята успех изобщо постигането на споразумение, но това е само първата стъпка. Следващите стъпки са свързани с съответните технически правила и правила за прилагане. Съветът на ИКАО ще направи точно това. Много е важно механизмата за прилагане да е на място. В резолюцията също се говори за една рамка за мониторинг, отчетност и проверка записани са критерии за правоучастие за различните единици. Отново знам, че наблюдавате този процес. Така тази глобална мярка ще заработи от 2021. Правилата, които се приеха в ИКАО, ще бъдат прияти и в Европа, и в националното законодателство изпълнението на практика е изключително важно. Искам да кажа няколко думи и за другите теми, които се обсъдиха на станието на ИКАО. Тази глобална мярка, разбира се, беше основата или основната точка в дневния ни род и тя беше критерий за успеха на това общо събрание на ИКАО. Всичко зависеше от резултата, който ще се постигне по тази мярка. И тъй като постигнахме положителен резултат, Генералното общото събрание също продължи в този дух на успех. Постигнаха се и резултати и в другите сфери за разговори. Европейския съюз излезе с много амбициозни предложения и в други сфери, като например безопасността, сигурността, киберсигурността, управление на въздушното движение, економиката – Европейският съюз постигна отличен резултат и в тези сфери. Нека да спомена няколко елемента. Първо, безпилотни самолети. Ще има хармонизиране на правилата на глобално ниво и ще се вземе предвид работата на отделните региони и държави, включително правилата, които се разработват в Европейския съюз и базовия регламент по който работите и вие. След това решихме, че трябва да се предприемат действия за различни рискове, които възникват при въздухоплавателни дейности около рискови региони. Трябва да се предприема действия на европейско ниво, Както знаете, въздухоплаването е световна индустрия, така че споделянето на информация с всички е много важно. Авиокомпаниите и държавите трябва да бъдат информирани за рискове от конфликтни зони, за да може да вземат оперативни решения, дали има нужда от промяна. Киберсигурността. Общото събрание реши, че трябва да се действа заедно, особено, що се отнася до конкретни елементи и отговор на кибератаки. Не трябва да се мисли ограничено, трябва да се подходи цялостно, за да се защити цялата авиационна система. Всички знаем, че киберзаплахите в авиацията са постоянни и ще продължат и в бъдеще. Затова е важно да изпреварваме събитията. По сигурността. Говорихме за рисковете, казахме, че ще има увеличаване на трафика, което пък води до изисквания за по-голяма сигурност. Искаме държавите да подпомагат постигането на тази цел. Европейския съюз продължава да подпомага трети страни за постигане на сигурност. Искаме също да няма оставени назад или изоставащи държави. Подпомагаме при изграждане капацитет на различни държави. Що се отнася до сигурността, силно се надявам и КАО да изведе тази тема на преден план. Знаете, има резолюция от 22 септември на съвет за силност на ОНЕ. Там се говори за авиационната сигурност и се споменава ролята на ИКАО за тази сигурност и днес и в бъдеще. След това регионализация – Казахме, че е много важно регионалното сътрудничество и създаване на регионални авиационни системи, като тази на Европейския съюз. Те трябва да бъдат по-добре интегрирани в контекста на ИКАО. Това е изключително важно, за да може държави вън и вътре в ИКАО да разпознават системите. Както знаете, в ИКАО има отделни държави и понякога ни е трудно там да обясняваме че говорим от името не на държава, а на Европейския съюз. По този начин, чрез тази регионализация, ще може да се говори повече от името на конкретни региони, в случая на Европейски съюз. Важно е те да разберат този подход. В глобален план, Общото събрание прие планове за сигурност, безопасност и въздухоплаване. Тези планове дават възможност за извеждане на приоритетите на Европейски съюз на преден план и постигането им през едните години. Накрая, Успехът, който постигнахме в преговорите и фактът, че изобщо постигнахме споразумение и че изиграхме изключително важна роля като Европейски съюз, се постигна поради отличното сътрудничество в екипа. Имахме отличен екип, отлични професионалисти, които бяха посветени на тази кауза. Благодаря също така за участието на членовете на Европейския парламент, членовете на вашата комисия, господин Нилсън и госпожа Дели, които присъстваха и които така усетиха как се работи в ИКАО. И, да, всъщност, и от Комисията по околна среда, госпожа Гърлинг и господин Екхаут. Те също бяха там, и с четиримата депутати водихме много отворена, открита дискусия. Много благодаря за тази дискусия. Ако ми позволите, ще кажа няколко думи и по другите теми, за да мога да опиша всичко, което се е случило. Нека ви кажа какво се случва по определени теми. Няколко думи за авиацията. Знаете, че съветът даде разрешение за цялостно транспортно споразумение с Катар, Турция и АСЕАН на 7 юни. Смятаме тези споразумения да бъдат подписани бързо, за да се създадат условия, за да се възползваме от разрастващия се пазар. Европейската комисия ще направи всичко възможно за да може да има резултати за индустрията и за потребителите. През летният период подготвихме проект от текста на тези споразумения и говорихме с партньорите си. Знаем датите на първите преговори. С Катар са проведени първите такива. 19-21 септември се проведоха те. Те се проведаха в конструктивен дух и ще продължи такова договаряне и в сферата на транспорта, и в сферата на конкуренцията. След успешния първи кръг преговори бе постигнато съгласие за втори кръг, който ще бъде през втората половина на януари. Що се отнася до другите партньори, ще има първи кръг преговори с страните от АСЕАН от 26 до 28 октомври в Брюксел, следващите две седмици ще започнат преговори с Турция. 9-11 ноември, това отново е първи кръг преговори, ще се проведат в Анкара. Обединените арабски емирства, с тях продължаваме да обменяме писма, за да се постигне съгласие за конкретна дата за начало на преговорите. Всички тези действия са част от авиационната ни стратегия. Има напредък и ще продължим да оказваме натиски по време на преговорите. Други разрешения за преговори се изчакват за държави като Мексико, държавите от залива, Азербайджан и така нататък. Ще приключат и някои преговори, които текат в момента, например тези с Бразилия. Имаме добри разговори с тях, говорихме с тях и в, Мон, в Монреал. Надявам се последният кръг да бъде тази година. Подновяваме преговорите си с Азербайджан също в края на годината. Що се отнася до транспортната сигурност? Отново, сигурността трябва да се изведе на преден план. Транспортните центрове винаги са на преден план. Терористичните атаки прекратяват тяхната работа, което а, ни кара да слагаме на първо място тяхната сигурност. Европейската комисия има съответно това за своя цел. Създадена е специална група, която да подкрепи работата на комисаря по сигурността Кинг. Мандатът е даден от председателя на комисията. Тя се постигне съюз за сигурност в цялата Европейска комисия. Необходими са конкретни мерки и подход, който да е съизмерен с риска. Трябва да се информира и обществеността, тъй като, както знаете, за съжаление не е възможно да имаме 100% сигурност. Ние допринасяме за постигане целите на Съюза на сигурността, създаването на законодателство и неговото изпълнение. Генерална дирекция MOVE или мобилност и транспорт работи с генерална дирекция HOME или вътрешни работи, за да може да се координират всички видове транспорти, сухопътния и морския. Ще организираме конференция за публичните места. През ноември нашата генерална дирекция ще организира такава конференция за сигурността на публични места. Искаме обмяна на челен опит между държавите членки, както и всички заинтересовани във всички видове транспорти – морски, сухопътен и така нататък. Бих искал да ви поканя да присъствате на тази конференция. Заповядайте. Що се отнася до морския транспорт, фери, боти, круизни кораби, насочили сме се към слабите места, ще направим оценка на риска. След това ще излезем с законодателно предложение. Що се отнася до сухопътния транспорт, първият ни приоритет е железопътната сигурност. Има опасност националните изисквания за сигурност да спрат или да обърнат времето, що се отнася до единната ЖП зона. Имаме нужда от общо европейски подход към сигурността в железопътната сфера. Затова Европейската комисия поръча едно изследване, очакваме скоро да бъде завършено. Генерална дирекция вътрешни работи ще направи своя оценка за железопътния транспорт и след това ще се обсъдят съответни законодателни предложения. Тази тема, имам предвид сигурността, ще се обсъди и на следващия съвет по транспорт, който ще се проведе през декември. Какво постигнахме през 2016 година? Много, и то с помощта на Европейския парламент и най-вече с помощта на вашата комисия. Благодарение на вашата подкрепа, на държавите членки през съвета, наши инициативи бяха прияти през 2016 година, като например четвъртия ЖП пакет, регламента за пристанищата, знам, че днес сте гласували, както и директивата за техническите изисквания за а, кораби, които пътуват по вътрешните водни пътища. На 20 юли също бе прият един пакет, който бе част от приоритетите Също и планът CSTI ще бъде прият през есента, тъй като той бе част от приоритетите на нашия председател Юнкер за изграждане на цифровия пазар. Работната програма на комисията. Ще продължим да изпълняваме тази програма и през 2017 година, ще надградим на 2016 и ще продължим с резултатите идната година. Надявам се Работната програма да бъде прията в края на месеца. Що се отнася до сухопътния пътен транспорт, нещата вървят е, нормално, очакваме до края на годината нещата да поприключат, но имаше непредвидени обстоятелства извън наш контрол, които ни позабавят. Смятаме, че ще можем да постигнем в началото на пролета по-ясни резултати. Резултати през 2017 година. Оценка на морското законодателство, предложение на пристанищите уред, а, инсталации. 2017 всъщност е година на морския транспорт. Малтийското председателство ще приеме този приоритет. Ще има различни законодателни и незаконодателни инициативи, които ще се съсредоточат върху един по-справедлив вътрешен пазар, и по-високи стандарти за морска сигурност. Други законодателни приоритети прилагането на авиационната стратегия, и прилагането на стратегията за ниски емисии. Продължаване на процеса на цифровизация и планът за нея. Мултимодалността също е сред приоритетите ни за 2017 година. Искам да ви благодаря за вниманието. Благодаря за конструктивното сътрудничество, което винаги е имало с вас. Между мен, колегите ми и вас. С удоволствие ще изслушам вашите критики, предложения, вашето мнение е изключително ценно. Както видяхме в Канада тази седмица, трудно е да се водят преговори, нужно е да се правят компромиси но където има воля, има и път напред. И мисля, че комисията и парламент работят отлично. Благодаря, председател. Ви благодаря, господин Хололей. Времето ни притиска. За съжаление, нашия гост може да остане до 11.30 само тук, така че давам по 3 минути на координаторите, а за останалите по 2 минути, все пак, за да остане достатъчно време за отговори. Вим фон Ванденкамп. Много благодаря, господин председател. Мисля, че мога да а, отбележа нещо от името на а, групата на ЕНП. А именно, добре е дошъл сред нас в нашата комисия по а, транспорт. Вие вече се срещнахте с а, а, редица от нас вашата работа показа значителни резултати. Освен това, господин председател, бих искал да се извиня, защото ми се налага да изляза. Тази седмица, както знаете, е седмицата на Комитета на регионите и, е, седмицата на регионите като цяло, така че аз трябва да се срещна с моите представители, които са в Брюксел но със сигурност а, а, моите асистенти ще а, запишат всички отговори на господин Холелей. Така че не се представям. Искам да попитам, има ли а, някакво минимално тегло за а, дронове? Ние сме обсъждали този въпрос, но бих искал да го задам и на а, нашия гост. Вие споменахте единото общо а, небе. Това е едно досие, което доста време а, се разглежда тук и наистина така доста неприятно, че всъщност а, ние в Европейския съюз не успяхме да приключим работата по това досие. То е важно за държавите членки. Сега минавам а, към а, темата Брексит. Какво вашата дирекция предприема по тази тема, която е изключително а, комплексна? Също това се отнася и по въздухоплаването, по отношение на въздухоплаването. Как стоят нещата в, а, с вашите приоритети в генералната дирекция? Съществуват много а, досиета, които се разглеждат не само от вашата генерална дирекция, но от генерална дирекция климат, климатични изменения, конкурентоспособност, околна среда и така нататък. Това имате толкова много голяма конкуренция, която ви диша в врата. Как успявате да спите? Има толкова много хора, които са заинтересовани от нашата работа. Ние, наш НП, няма нищо против малко да попритиснем вашата генерална дирекция, комисарите, защото без транспорта всичко ще се парализира. Да погледнем сега и морския транспорт. Вие споменахте преговорите в ИКАО. А сега трябва да ви попитам и по отношение на Международната организация за моретата. Как стоят нещата там? да не би да се окажем сами на международната сцена. Това трябва да се има предвид. Искам да попитам следното. Подготвя ли се а, пакет за а, по морските въпроси? Имаме пакет за пътния транспорт, но вие не споменахте нищо за морския пакет. Видяхме, че е, колко успешен беше пакета за въздухоплаване. Това е една голяма визия, от която се нуждаем, която да обедини транспорта, е, водата и въздухоплаването. Господин Ертук, да, не искам да губя много време. Директно преминавам към моите въпроси. За нас е много важно, господин Холелай, следното пътния, пакета за пътищата. Нищо не споменахте за него и това ни притеснява. Това е една област, която, от която обществеността много се интересува и виждаме, че има нужда от някаква регулация. Така че бихте ли казали кога можем да очакваме нещо? Сега по въздухоплаването кога можем да очакваме всъщност преглед на 886? Въпрос за опазване на чистотата на въздуха и така нататък. Бяха правени многократно подавани, беше подавана многократно информация, ще се е, предприема нещо в тази насока. А що се отнася до е, въздушните споразумения? Възможно ли е малко да се забаваме тук, защото не се предприема нищо? Възоснова на Лисабонския договор Европейския парламент има разширени правомощия, когато става, говорим за въздушните споразумения. Вие възнамерявате ли да включите Европарламента и по какъв начин? Ние бихме желали да участваме в преговорите. Как ще гарантирате прозрачност и по какъв начин ще а, организирате комуникацията, информацията между комисията и парламента. По въпроса за въздухоплаването искам да повдигна следния въпрос, който може би ще бъде важен в близко бъдеще. Това, което виждаме, е трудностите, които наблюдаваме между Airbus и Boeing – всъщност не са за това просто да очерним едните или другите, а въпросът е какво може да направи Европейската комисия, за да предпазва европейската авио, авиационна индустрия. Може би ще се очакват някакви а, съдебни мерки срещу Airbus от страна на американците и какво е възможното решение, което а, вие обмисляте и как ние можем от политическа гледна точка да проявим нашата солидарност, защото виждаме, че има проблеми. Виждаме всъщност каква е огромната подкрепа в Конгреса, в Сената а, на, а, за Боинг. А, това е много ясна политическа а, позиция, така че и ние трябва ясно и бързо да заемем наша позиция, за да дадем политическа подкрепа за нашата авиационна индустрия. Благодаря ви, Робърт Зиел. Благодаря, Хенри. И няколко бележки. Искам да реагирам. Само няколко кратки бележки. Вие говорихте за сигурността в областта на транспорта. И ние всъщност в Страсбург обсъждахме а, а, ситуацията в а, Кале, Кале. И говорихме че съществуват, разбира се, отговорност и ангажименти на държавите членки, но а, трябва да говорим и да подпомогнем сътрудничество между държавите членки. Каква е актуалната ситуация? Госпожа Майснер. Благодаря, господин Холелай, че дойдохте днес тук. Сега, относно ИКАО. Не за всички а, политици, работещи в околната среда, това са амбициозни резултати. Съгласна съм обаче с вас. Все пак а, да излизаме на международната сцена и да изявяваме нашата позиция, аз се опитвам винаги да запазя своя оптимизъм и на всеки три години се правят прегледи, така че до 2020 година са предвидени още три срещи. Вие казахте как стоят неща пре, и КАО, но как стоят, как се развиват позицията ни по отношение на КОП 27 и трябва да преценим как ще продължим нашата работа. Бяха казани някои важни неща. 886 също ме интересува дали има някакъв напредък по пътния пакет. Казахте, че а, има някакви проблеми, които обаче не са във вашата генерална дирекция. А, единното общо а, европейско небе. За нас също е много важно да продължат а, а, преговорите. Искам малко да един провокативен въпрос да, да задам. Да не би Брексит да се окаже някакъв проблем тук? Мисля, че няма голяма разлика дали ще има Брексит или не. Все пак става въпрос за пътния транспорт. И а, този а, а, неясен курс а, в Европа а, се отразява всъщност а, доста отрицателно на, на целия сектор. авиационните споразумения и други колеги поставиха този въпрос. Аз лично не смятам, че има някакво движение и се надявам в скоро време да ни информирате за някакъв напредък. И за да бъда съвсем кратка относно пакета за морските въпроси. Вие казахте, че той ще бъде представен миналата година, но кога ще бъде представен пакета за пътищата? Вие споменахте едно проучване, което скоро ще приключи. Какъв е графика всъщност? Хубаво е да се спазва този график. Нека следващия, следата година да започнем с а, а, морския пакет, 2019 година с интермодалността. Смятате ли, че това е един реалистичен график, и заместник-председателя на комисията дали а, се колебае. Господин Киленен има думата. Киленен. Да, благодаря ви. Добре дошъл господин Холелай сред нас, нашата комисия в е, Европарламента. Искам да припомня нещо което според едно от е, най-големите предизвикателства, според мен, за е, близко бъдеще, това е, е наистина един стабилен, устойчив транспорт, предлагането на нови услуги, за да може наистина операторите да работят е, сигурно както в областта на пътния, така и ЖП транспорта. Нуждаем се за тази цел от справедливи правила, които да се прилагат на целия пазар и които да бъдат спазване от, спазвани от операторите, за да удовлетворим нашите а, потребители. Второ, ние обсъждахме въпроса за а, евентуално създаването на а, транспортна агенция – това всичко, те всички дебати а, се провеждат в а, контекста на скандала с Volkswagen. Да, имам предвид дали действително е необходимо такава агенция. Създадени са толкова много нови организации. Все пак се стремим към по-малко бюрокрация и администрация. По-малко регулиране. Един по-конкретен въпрос, който е свързан също така и с а, а, нашата работа днес след обед. Това е шума транспорта. Малко съм очудена, че Железопътната европейска агенция, която излезе с, с своя доклад, публикува своя доклад през септември месец, все още не са а, направили анализ за тези а, а, стари, а, устарели вече а, предпазни железни а, а, шумоотразители, които всъщност вече не работят, които би трябвало да спират вятъра и а, шу, шума. Те се и хората си задават въпроса, не могат ли да бъдат изградени по-интелигентни нови решения за опазване от шумотранспорта. Тук може да вдигате колкото искате шум. Тук е по-различно. Сега ще дам думата на господин Кайков, който ще замести координатора Карима Дели. Да, благодаря, господин председател, господин е, Холила. Аз се опитвам да обединя както екологията, така и транспорта. Да, действително аз бях на страната на Комисията по околна среда, но се чувствам също така и е, добре прияти в транспорта и си мисля, че мога да обединя двете сфери много добре. И мисля, че всъщност в Комисията работят по същия начин Генерална дирекция климат и Генерална дирекция мобилност и транспорт. Всъщност в Монреал показаха, че могат да работят е, съвместно и да се взаимно да се допълват. Също прекарах две седмици в Монреал и показахме, че Европа е всъщност много важна тема, което ние високо ценим. Иначе, най-важното нещо, което научих там беше, че е, посланието за климата бавно и полека влиза в Монреал. През 2013 година всъщност ние издигнахме това послание и бяхме малко или много сами, но към момента всъщност виждаме, че много страни от Африка, Африканския съюз, така и от Латинска Америка наистина окоръжават и настояват за действия за опазване на климата. 2013 година сякаш всъщност а, ние останахме в нашата кула и смислихме, че сме сами, обаче всъщност сега сена говори, а, света цели, говори много повече за опазване на климата, отколкото Европа през 2013 година. Вие самия бяхте там в залата. спомните ли си речта а, на Буркина Фасо? Това наистина а, тя разтърси всички в залата и в куларите дори, а, което означава, че от този момент Европа би следвало трябвало да повярва на, в своите послания, но нека да не правим отново грешката и да не правим нищо. Травмата от 2013 година, ако трябваше да преброявам, беше 50 тона от европейските е, преговарящи. Но сега, какви са да бъдем конкретни. Нека първо да бъдем откровени. Защото това е един исторически момент от гледна точка на ИКАО, не от и гледна точка на а, цялата политика за опазване на климата. Бизнеса от години настоява да се направи нещо. Дори до 2020 година ние да успеем да намалим а, и да преминем към ниско въглеродна индустрия, то бизнеса се нуждава от по-високи цели до 2050 година. Така че дългосрочната цел все още не е определена. Действително, тук става въпрос за доброволно участие. Искам да ви попитам за вашето виждане. Например, Народна република Китай – тя всъщност внесе резерва за въглеродно-неутралния растеж. Няма никакъв шанс в момента, че те действително ще се спасят към, ще спазват тази цел. И дори да са обещали, те няма да се придържат към тези а, обещания. Ако механизма за компенсация не проработи, то въглеродно-неутралния растеж ще остане само на хартия, и ако ние не се договорим до този механизъм за компенсация, нищо няма да стане. И преди да влезе в историята, аз искам да видя някакви последващи стъпки. Следващият оратор. Грен. Да, благодаря, господин председател. Аз съм съгласен за до голяма част с казаното от колегите. Липсва нещо тук. Повече информация за пакета за пътния транспорт. Съгласна съм, че трябва да има някои елементи от ЖП транспорта. Ние Работим в Швеция, знам и в Финландия, също така с такива съвместяването на елементи от пътния и ЖП транспорта. Имам следния въпрос. Как мобилните полети могат да бъдат засегнати от дронове? Известно е, че европейската конкурентноспособност е, предлага различни е, модели на полети, различни са моделите, които са в световен мащаб. какво ще стане всъщност с ам, турнирите. И този спорт, този спорт не бива да бъде ощетен от включването на, на дронове. Благодаря ви. Има доста изказваща и трябва наистина да огранича всяко изказване до една минута. Дели, има думата. Uh, you, chair, dear, uh... Благодаря, господин председател, господин uh, Хололей. Uh, ние също участвахме в съвместната делегация на Европейския съюз. Когато пристигнахме втори вечерта, ние имахме среща с вашия екип и в сряда беше очевидно, че ще се постигне споразумение. Е, да, ние сме запознати с резервите на Руската федерация, Индия, но в крайна сметка всичко приключи добре. Разбира се, ние имахме по-високи амбиции относно тази е, сделка по отношение на екологичните е, е, елементи и така нататък, но от гледна точка на транспорта мисля, че можем да се гордеем с успеха, който постигнахме, имайки предвид всички технически досиета, които бяха представени от Европейската делегация, както и механизма GMB. за контролиране на международните емисии от а, полетите. В тази връзка бих искал да попитам за бъдеще комисията и Генерална дирекция мобилност и транспорт да бъдат по-активни и да ни помогнат и в парламента включая кои са мотивите за определени решения – това, което, за да можем и ние в парламента да разберем по-добре вашата позиция. Когато става въпрос за подготвянето на работни документи, които вие представяте на ИКАО, то ние бихме желали да участваме в тяхното изготвяне. Благодаря. Янс Нилсен, има думата малко по-дълго, защото той също участваше в преговорите в Монреал. Так съм mycket. Först vill jag säga att jag uppskattar det samarbete som институт. Eh, Благодаря. Искам в началото да кажа, че оценявам високо сътрудничеството между институциите. Добре е да се получим от този аспект и да го приложим в бъдеще. Добре е да поздравим колегите за историческото постижение започнахме да въвеждаме норми за емисиите в глобален мащаб. Знае, че има какво да се направи още, за да бъде системата стабилна и ефективна. Очакваме анализ от комисията по всички въпроси, не само за екологията, стратегията за авиацията, дроновете. Всички тези въпроси вървят към глобални норми. Има някои сфери, където можем да сме по-амбициозни. Затова е важно дискусията между нас да продължи. 44 представители на Европа, които работеха заедно. Видях се с представители от други организации. връзка с пакетите, които ще предложите в първата половина на следващата година – е много важно. Онова, което се говори за социалния дъмпинг. Като естествено трябва да се потърсят и подобрения на ЖП транспорта в Европа. Благодаря. Благодаря ви. Джеки Фостер също има нужда малко повече време, защото участваше там. Имате думата. Um, uh, Благодаря. Добре дошъл на господин Халалой. Темата е изключително актуална. А, спомням, мисля, че Майкъл а, знае, че започнахме по предложението търговия на емисии преди 12, преди 12 години. 12 години по-късно в авиационният сектор се появиха нови технологии. Има оперативни подобрения в управлението на въздушния трафик – и всичко това ни помага за постигане на целите, които сме си поставили. Искам да поздравя комисията и на всички държави членки, които участваха за постигнатия резултат. В някои случаи а, работата е доста трудна и натоварена. Може би предизвикателствата големи, а, Китай, Съединените щати и Индия имат различна позиция. Въпросът, е, че са включени в преговорите е нещо, за което трябва да поздравим. Извинявайте. Може ли да не говорите зад мен? Извинявам се, господин председател, за критиката. Аз също участвам в Комисията по околна среда. В момента отговорността е у държавите членки, за да помогнат за реализация на проекта чрез създаване с, с съответния капацитет. Имаше едно официално посещение през май. Бяхме прияти много добре. Така че като цяло проекта за чисто неве, включително инвестициите, които са направени както от комисията, така и от фирмите в Европа. И накрая, мисля, че това е най-добрата възможност Европа да направи нещо за глобалните емисии. Мисля, че е добре да се отнасяме към тази тема като вътрешни хора и да работим за постигане на последните аспекти от нашите цели. И да сме готови за разумни заключения. Благодаря ви, благодаря и на вашия комисар. Мисля, че господин Халалой изчерпа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 Добре дошъл на генералния директор. Благодаря за сериозните проекти, които споменахте. Два въпроса. Първият е във връзка с състоянието на Съюза. Малко бях объркан от речта на председателят пред парламента по този въпрос. В нея не присъстваше нещо за транспорта. Значи транспорта е важен елемент от финансовите инструменти по 168. Знаете, че в парламента търсим преразглеждане на този акт. Добре е да се прави разлика между равнопоставеността и другите аспекти в този акт. Та въпросът ми е до каква степен смятате, че има нужда от преразглеждане на този акт и какви са вашите предвиждания и очаквания? Благодаря, господин председател. Колегите споменаха Брексит. Има доста въпроси въпроси по този въпрос. Е, аз съм от Ирландия а, и можем да се окажем географски изолирани. Искаме се в, в от вашият отговор да засегнете десете коридора. Ние сме в северната част и връзката ни през Великобритания към Франция е много важна. Но очаквам от вас отговор в момента защото а, а, тези събития все още не са окончателни. Дали има а, а, планове за преразглеждане на някои бази, пристанищата във Франция. Въпросът е много важен за моите гласоподаватели. Благодаря. Благодаря ви, Луси Андерсен, следващия оратор. Um, I'm very glad you said... Благодаря, че казахте, че 2017 година ще бъде годината на морския транспорт. По отношение на емисиите, може ли да коментирате дали емисиите от корабите ще бъдат включени в търговията с емисии и какъв натиск трябва да се упражни, за да могат за това да бъде направено. Знаете, че, че има опасност от 250% увеличение на този вид емисии до 2050 година. Имаше коментар, че политиците изостават от самият сектор. И в момента има едно много балансирано предложение за търговията с емисии от парламента. Какво може да се направи спешно по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 Два въпроса имам за авиацията. Споменаха се тези споразумения с трети страни. Аз съм докладчица за разпоредбата за споразуменията с държавите от залива. Изпрати се информация за това, че ще има документи. Обаче аз нищо не получих. Съветът е получил обаче. Искам да попитам кога ще се получи тази информация, така щото да можем и ние, и те да сме еднакво информирани. След това, нелоялната конкуренция. Искам да попитам кога ще излезе предложението, с което трябва да излезете и междувременно трябва да кажа, че все още а, има проблеми с пилотите. Ако говорим за сигурност, не може да не говорим за пилотите. Съществуват а, инструменти, а, е, като договори за нула часове, някакви фирми параван. Нека да се намесим и там, за да можем да защитим и тях. Трябва да е ясно как ни обслужват. Благодаря ви. Аз съм последен оратор. Имам три въпроса. Първо, сигурността. В Белгия чухме, че желаят да се въведат строги проверки на международните влакове, както по летищата. Смятате ли, че това ще бъде от полза? В Германия, например, имаме отсечки от хиляди километри, които не се контролират. Обаче, например, ако става въпрос за кратки отсечки, трябва да се правят същите строги проверки, както по летищата. Смятате ли, че това наистина е резервно? Да, някои други колеги казаха, че всъщност комис... председател на комисията не спомена транспорта, но транспорта е много важна а, тема. Смятате ли, че в следващата работна програма на комисията транспорт отново ще бъде игнориран? следващ важен въпрос – конкуренцията. Шест страни, които а, генерират много голямо ДДС международните ЖП връзки, обаче други не участват. Обаче комисията възнамерява ли на тези шест страни да забрани да функционират на а, международно ниво? Например, а, това е абсолютно несправедливо, защото в а, сектора въздухоплаване това не е забранено. Сега, вече чухте много въпроси, ние с а, нетърпение очакваме вашите отговори. Uh, uh, благодаря, господин председател. Благодаря, колеги. Благодаря за а, думите на подкрепа, които чух. Ще се опитам да отговоря доколкото е възможно на всички въпроси. Ако нещо а, не бъде засегнато, моите колеги ще ви отговорят а, пряко. Първият въпрос е беше за размера на дроновете. А, всъщност, а, бих казал, че всички безпилотни самолети са обхванати в правилата, които са пропорционални спрямо размера на дроновете. Отговорът ми е, че всички дронове ще бъдат обхванати. Вторият въпрос беше за единното европейско небе. В встъпителните думи споменаха, че сме ангажирани да работим за тази цел. Винаги е било така. <clears throat> Комисията винаги на, на, действа за постигане на тази цел. Същевременно се радвам, че в тази насока имаме подкрепата на Европейския парламент. Имаме предложение за един от европейско небе, в съвета. По някои причини на, на този акт не се придвижва в съвета достатъчно бързо. Знае какви са предимството, предимствата, полетите ще станат много по- ефективни, ще намалеят емисиите продължение на много години на това наше предложение е спряно в съвета на министрите. Зная, че мога да разчитам на вашата подкрепа за тази цел. Въпросът за Брекзита опасявам се, че ще ви разочаровам от гледна точка на отговорите, защото ще кажа, че не съм достатъчно компетентен да дам пълен и обхватен отговор, защото всичко това ще бъде договорено на, на по-високо политическо равнище. Надявам се, че транспортния компонент ще присъства в преговорите на по-високо политическо равнище. И това ще бъде съобщено на специалната група, която работи по тази задача. За сега обаче не мога да кажа повече по тази тема. Въпросът за Международната морска организация – През настоящата година, от началото, на края на миналата година, имаше доста сериозни събития в тази организация за необходимостта да се действа и в този сектор. Всъщност, споразумението в ИКАО показва, че един сектор може да постигне сериозна крача напред. Има инициативи в морската организация да се постигне споразумение за морския транспорт, енергийната ефективност от 2013 година е договорена за корабите. Има съгласие в Световната морска организация за събиране на информация за емисиите в глобален план. Ако това се направи, стъпката ще бъде много сериозна. Примерът от ИКАО показва, че така може да се стигне до споразумение за намаляването на парниковите газове. Добре е да знаят какви са съответните числа. от наша страна ще се опитаме да направим всичко възможно, за да се стигне до такова споразумение. Като па, посредници в рамките, както действахме и в ИКАО. Много от вас питаха за търговията с емисии. Знаете, че вашата тема, тази тема е обсъждана доста често във вашата комисия, затова не Наплегнах на нея в своите встъпителни думи. А по отношение за пакетите, окончателните срокове ще бъдат определени в началото на следващата година. като някои консултации с обществото и участвам, очакваме от заинтересованите страни да се включат активно. В момента текат консултации за инициативите за вътрешния пазар, таксите за автомобилния транспорт и оперативната съвместимост. И това е по което се работи в момента. Основната цел на инициативите за автомобилния транспорт ще бъде разделена на четири части добра, добре функциониращ вътрешен пазар, лоялна конкуренция, правата на работниците, намаляването на въглерода, след това дигитализацията европейската система за събиране на пътни такси. Това са нещата, по които работим в момента. Другият въпрос, дали се предвижда нещо като агенция за сухопътен транспорта. За сега всички варианти а, остават а, открити. Може би преди това е добре да се помисли за това, как е, ще се прилагат, е, налагат съответните норми в нашия сектор. Имаше още един въпрос. Ай, доста въпроси за 868. Завършили сме някои от е, първоначалните етапи. Давам си сметка, че тази работа продължи повече, отколкото очаквахме в началото. Но е по-добре, дори да отнеме малко повече време, ако работата се свърши добре. Да се надяваме, че резултатите ще бъдат добре. Мисля, че сме преодолели повечето от трудните места и се надявам в първите месеци на следващата година да внесем конкретно предложение за нелоялната практика. Добре е да се прави разлика между нелоялната конкуренция и нелоялната бизнес практика. И в тази сфера ще трябва да направим необходимото, за да съдействаме на европейската индустрия в глобален план. Другият въпрос за преговорите и потенциалното включване. Знам, че тази тема се обсъжда от секретарията. Скоро ще дадем информация във вашата комисия за преговорите за между отделните служби. И това ще бъде направено максимално бързо. Имаше и въпрос за Airbus и Boeing. Темата, както знаете, е изключително сложна. В Сетел имаше доклад на панела за изпълнение Добре е този доклад да се види в по-голям контекст. Ще има решение на СТО. И една такава <clears throat> процедура с оглед на това дали щатите изпълняват предишно решение на СТО, вече е задействано. Много е важно, че панелът отхвърли новите искове на Съединените щати и постанови, че предишната помощ за някои самолети като 838 е била правомерна. Специализираните служби на комисията по СТО за решаване на спорите, споровете анализират конкретните искове. Може би скоро ще се появят е, резултати от този анализ. Още една тема или въпрос. Нещо, което беше подчертано от е, няколко депутата за амбициите и споразумението в ИКАО. Да, и аз бих искал на е, споразумението да е по ефективно, по-амбициозно, но остава дума за около 190 държави и членки в ИКАО. И в тази връзка постигането на един добър резултат и включването на толкова много държави е сериозно постижение. И за да се постигне такава цел, естествено понякога са нужни и компромиси – Важното е, че ясно показахме, че един економически сектор е готов да се включи в намаляването на емисиите. И това ще ни помогне, ако е необходимо в бъдеще да направим по-голяма стъпка напред. Да, прав сте, че самите производители са готови да се отиде по-далеч и съм напълно съгласен с вас, че има нужда от политическа воля да се направи то. Имаше някои други е, речи, е, които показаха какъв е залога и тази инерция, този тласък е, е вече на лице. И ще продължим да се опитваме да се възползваме от него. Прав се, че компенсациите играят много важна роля, но някои от държавите все още не са се включили. Добре е да разберат ползите за себе си от системата за компенсации. компенсации. Има да се направи още много. Много беше направено. Благодаря на всички, които помогнаха за постигането на този резултат. следващият въпрос. Е. Морски транспорт и годината на морския транспорт в нашата програма споменах няколко неща. Обедени сме, че ще успеем да представим съответни проектоактове през 2017 година. Нека да се отнесем прагматично и реалистично към очакванията за тези актове. Защото в такъв случаи се правят обещания, като се знае, че те няма да бъдат изпълнени. Затова се отнася малко внимателно и предпазливо към нещата, които обещавам за работната програма на комисията. В този смисъл, да, ще е, направи необходимото за 8.1.6 за морския пакет и някои други преработени варианти, но по-големите предложения ще дойдат през 2018 година, включително акта за модал, интермодалността. Повечето от работата ще се премести към 2018 година, а пък за морския транспорт се опитваме да изнесем нещата напред. Знаем, че е, има съответни срокове за изпълнение на изискванията от страна на морския транспорт. Това е, което мога да заявя сигурно за сега, без да давам празни обещания. Съгласен съм се, че трябва да има по-голямо сътрудничество между държавите членки във връзка с оценката на риска. Както казах в началото, има доста нужда от по-голямо сътрудничество между Генерална дирекция мобилност и транспорт и Генерална дирекция вътрешни работи. Те ще ни помогнат в оценката на риска за сигурността. Добре е да работим заедно и то в една и съща посока. Ако тръгне в различни посоки, ще създадем ненужни затруднения на транспорта от гледна точка на сигурността. За това е добре да работим в тясно взаимодействие с Генерална дирекция вътрешни работи и се надявам, че по този начин ще постигне това, което обещаваме като резултати. Забелязах и това, което казахте за а, композитните спирачки. Нямах време а, да се спра на този конкретен аспект. Зная, че има специален доклад на Европейската агенция за ЖП транспорта ниски, много ниските температури през зимата не са изключение и съм съгласен след изказването на колегата от Финландия да проверя в Европейската агенция дали има проблеми с композитните спирачки на ЖП композициите. Обещавам ви по-късно да отговоря на този въпрос. Имаше и въпрос за упражняването на спорта на самолетни модели и полетите на такива модели и любители авиоконструктори. Дали няма да създадат затруднения и пречки за въздухоплаването. Надявам се, че няма да има възможност пречки за практикуването на този вид любителски спорт. А пък за връзките Ирландия Европейския съюз. Радваме се, че има добри коридори в, в момента, но това ще бъде взето предвид в бъдещите преговори с Великобритания. Да, виждам, че трябва да спра с изказването до тук. Ако не съм отговорил на някои въпроси, моите колеги ще ви отговорят писменно. Изказването на председателя на комисията за състоянието на транспорта. Да, за мен транспорта присъстваше, защото той е неразделна част от много други приоритети, които бяха споменати в тази реч. Десетте приоритета, ако погледнете внимателно ще видите, че няма нужда да, да се споменава изрично транспорта, дигитализацията, енергийния съюз. Транспорта присъства навсякъде. Важното е да има резултат и да се опитаме да постигнем тези приоритети в, чрез дейността ни в транспортния сектор – споразумението за ЖП транспорта. Знае, че тази тема е обсъждана в парламента, знае вашата позиция. Надявам се, че ще бъдете доволни. Благодаря. И също ви благодарим най-сърдечно за това, че бяхте тук и че отговорихте на всички въпроси, взехте достатъчно време. И виждате е, колко е голям нашия интерес, така че ние се нуждаем от е, обмена с е, комисията. Виждате колко голямо беше присъствието и участието. Още веднъж сърдечно ви благодарим, тъй като транспорта е всъщност навсякъде. Ние също участваме, обаче не винаги реално, защото нашата сила е доста голяма и ако ни позволите, ние ще ви подкрепяме, особено когато изготвяте новата работна програма за транспорта но темата наистина да, да присъства реално. Наистина много ви благодарим. Успех във вашата работа. Ние продължаваме тук. Моля ви, тези, които искат да останат да вземат места, другите да напуснат, защото продължаваме работата по дневния ред. Преди да преминем към следващата точка от дневния ред, логистика в ЕС и мултимодалния транспорт в новите коридори ТВ. Бих искал да Приветствам една група посетители от Габриеля Полз. Е, добре дошли на заседанието на нашата комисия. Докладчик е Инес Аяла Сенда. Имате думата. Aprecio el interés que tiene la logística como mis compañeros abandonan el campo. Sí. sí. Muchas gracias, señor presidente. Sí, no voy... Благодаря, председателю. Виждам интереса сред колегите към логистиката и мултимодалния транспорт. Механизмът за свързване на Европа не е това, за което ще говоря, но ако бях казала, че ще говоря за него, ще да се върнат бегом. Така или иначе, благодаря на секретарята, благодаря на всички, които изпратиха идеи по това наше начинание с доклад по собствена инициатива за логистиката в Европейския съюз. Винаги правим така, що се отнася до трансевропейските мрежи. Исках да се занимая с тази тема. Благодаря на координаторите, които се съгласиха, че е важно да се говори по тази тема. Исках да разработя тази тема а, оптимално и да включа предложенията, които се съдържат в резолюцията ни, Бялата книга, доклада на господин Ван де Камп и това, което се случва в рамките на междинния преглед в подготовка на новата финансова перспектива. На този етап виждаме колко е важна логистиката, инфраструктурата, инсталациите и така нататък. Всичко това, което предстои да обсъдим в бъдеще. Изслушахме много идеи на МВФ, на Световната банка, на ОИСР, те говорят за това колко е нужно да се инвестира, да се увеличат заплатите, да се раздвижи економиката в Съюза. Та всичко това ни кара да кажем, че логистиката може да изиграе роля по отношение на всички тези въпроси. В Европейския парламент нямаме е голяма възможност за доклади по собствена инициатива и за това в ограниченията на един такъв доклад исках да разгледам мултимодалния транспорт като пример за многообразието на дейността ни. Често дейността ни е разпръсната. До, до момента, например, говорихме за въздухоплаването. То е един сектор. След това Имаме железопътния транспорт, шосейния транспорт, но, например, летищата няма да съществуват, е, е, ако няма пътища, които да водят до тях. Така че всичките е, модуси на транспорта са взаимосвързани. Голямото предизвикателство е да има плавно и свободно движение на стоки. Потребителите го искат. Необходимо е и за економиката, и за развитието на нашия начин на живот. Имаме нужда от логистика за тази цел. И така. Съществуващото законодателство трябва да се прилага на практика. При логистиката също. Там има известни предизвикателства, като например има все повече национално законодателство за логистика, такова национално законодателство се насърчава от е, цялата тази инициатива за по-добро нормотворчество. Но ние знаем, че това означава липса на такова. Така че тази инициатива за незаконотворчество, както го наричаме ние, един вид е, се стимулира националното законодателство, което пък пречи на свободното движение на стоки. Искам Европейската комисия много внимателно да следи този процес. Тези пречки и бариери, които създават отделните държави членки, трябва да бъдат повдигани на вниманието на съда. Говори се дори за шенгенските граници, които да се изградат отново. Разбира се, това в контекста на миграционната криза и случващото се в Кале, но има много други случаи, в които виждаме, че не изпълнение на европейски решения или законодателство казва пряко въздействие върху а, сектора за превоз на стоки и това пречи на свободното движение. Това е първото, което мога да кажа. След това още нещо нещо, което обсъждахме. След механизма за свързване на Европа, където създадохме новите коридори, казахме кои са важни сектори и създадохме една мрежа, която да подобри пречките по границите така че да могат стоките да пътуват свободно. Та след всичко това, изведнъж виждаме, че дружества, които се занимават с логистика, искат да дадем тласък на глобалната мрежа. Защото ако няма какво да захранва тези основни коридори, то тогава економическата, социалната жизнеспособност на тези коридори ще бъде намалена. След това мандатът на държавите членки. Нашият председател го е казвал и ние в комисията сме виждали, че а, всички са силно притеснени от това че ние изготвяме 7 годишен план, след много напрегнати региони с правителства, с региони, с различни заинтересовани страни и след това този план, това законодателство не води до никакъв мандат за държавите членки. Те си предприемат вътрешни национални мерки за транспорт на стоки и така нататък и понякога дори блокират или вървят срещу онова, което са приели на ниво съвет. В 6 и 7 точка точно за това говоря. Говоря за това, че Европейската комисия трябва да бъде подкрепена, да намери начин да преодолее това осма точка казвам, че този проблем трябва да бъде включен и в европейския семестър. Планове, които се приемат от правителства на държавите членки за инфраструктура, за инвестиции в инфраструктура, за логистика, в името на економиката и развитието, не трябва да бъдат спъвани от решения на самите същи правителства, които вземат тези решения за вътрешния си национален план. Европейския семестър трябва да включва това. Националното планиране трябва да бъде включено дори в моята страна. Националното планиране трябва да отговаря на приетото на европейско ниво. В противен случай не трябва да получава средства от европейски проекти. В девета точка говоря за това, че трябва да бъдем по-гъвкави, да говорим повече за финансирането, за освояването на средства в десета пък точка, и знам, че комисията тук няма да е съгласна, но ще се радвам да кажат нещо. Та в десета точка говоря за а, мултимодалния транспорт и подкрепа за, подобре, за подобрение, координация. Имаме нужда от европейски координатор в областта на логистиката, на платформите и мобилността на стоките. Не трябва да казвам, че трябва да бъде съвсем нов този координатор или някакъв нов а, разход. Някой от съществуващите може да поеме тази функция. Също се отнася за механизма за свързване на Европа. В 15-та точка казвам, че за да има по-голяма видимост, комисията трябва да посочи някои специфични моменти за градската логистика и платформи. Да, да, да, приключвам, приключвам. Още три неща трябва да кажа. Така или иначе, всички други можаха да се изкажат. И ако веднъж на 5 години се говори по тази тема, е хубаво да ми дадете малко повече време, за да я обсъдя подробно. И така, 19-та точка. В 19-та точка говоря за преразглеждане на тежкотоварните търговски превозни средства и намаляване на емисиите и всички нови елементи, при новите видове транспорт. След това в 20-та точка говоря за зелени коридори, екологични коридори, които да се създадат, ако има подобряване на МПС. Например, автомобили без емисии, по-високи стандарти, така че вътре в мултимодалния транспорт трябва да има зелени коридори и подобряване на свободното придвижване на стоки. И накрая Европейската комисия трябва да даде на всички една ясна формула за съществуващите и функциониращи елементи, за да разберат по-ясно какво се случва упростяването на бюрократичните процедури или административната тежест и така нататък. И също така е, всички нови професии трябва да бъдат е, представени по по-привлекателен начин. В логистиката има нови професии. Това е сектор, който се модернизира. Много ви благодаря. Клаудия Шолит има думата. Шмидт. Благодаря ви. Първо искам да благодаря на докладчика за изготвения доклад и неговото представене. Мисля, че текста като цяло е много логичен и подчертава значението на а, сектора логистика, както за европейското, а, а, европейската економика, а, така и за постигане на нашите амбиции за опазване на околната среда и смятам, че това е много добре отразено. Освен това, конкретното предложение на госпожа Бульц 2017 година, а именно да се изготвя пакет за обществени поръчки за градски агломерации и мисля, че в тези райони са очевидни най-големите проблеми. Що се отнася за частни, до частни инвестиции в сектора логистика, те трябва наистина да бъдат окоръжавани, особено когато говорим за агломерации, където търсенето е най-голямо. И това е много. Имам предвид пакста за стабилност и а, растеж, защото когато говорим за устойчив растеж, то не може да бъде а, да финансиран посредством. А, дългове. Виждаме е, ситуацията в е, Италия, Португалия. Е, там това са цъфтящи, процъфтяващи финансови пазари. В ситуацията в Германия и Нидерландия, например, е съвсем различна. Така че трябва да се отчитат тези аспекти. Един друг въпрос, който за мен лично е много важен, обаче липсва не е толкова добре застъпен в доклада, това е когато говорим за мултимодалния транспорт, не би следвало да се ограничаваме само върху традиционните, класическите транспортни средства, а трябва да се изготви един нов подход, нова концепция, подходяща на 21 век. Всички ние виждаме растящата роля на дроновете и предполагам, че те могат да бъдат включени като нов елемент. Техния потенциал особено да бъдат включени в транспортната мрежа под някаква форма. И въпросът, който ние многократно сме си задавали е всъщност къде те, какви да бъдат техните траектории на тези дронове. Те може би трябва да бъдат предвидени някакви а, канали, по които а, да летят над а, ЖП линиите или а, определени а, магистрални а, отсечки и така нататък. Това са въпроси, които следва да бъдат обсъждани в близко бъдеще, но при всички случаи е ясно, че този въпрос трябва да бъде включен и трябва да се мисли включването им в транспортната мрежа. И ние ще имаме време, разбира се, с докладчика да обсъдим всички тези важни въпроси. Благодаря ви. Господин Тужиновски. Да, аз също искам да благодаря на докладчика за нейния проект за доклад. По много от въпросите ние се договорихме, така че аз подкрепям тази тема и нейния доклад. Логистиката и е, мултимодалният е, транспорт са е, много важни в транспортната мрежа и това би следвало да бъде също така и приоритет на европейско ниво за следващия период. Така че дебело подчертавам а, тази тема и този елемент. Много важно е, разбира се, а, транспортът бъде включен в градското планиране на регионално и на европейско ниво. В тази връзка следва да се, би следвало да се спазва принципа за субсидиарност, както подчерта това и докладчика. Това ще осложни преговорите, както каза и самия докладчик, но е, важно е да се обединим около общите интереси. Много се радвам, че Европейската сателитна програма Галилео беше включена в доклада. Тя е много важна относно транспортното управление. искам да подчертая също така и аспекта за сигурността на транспорта. Особено когато говорим за работата с Галилео, надявам се Галилео да не бъде единствената такава програма, но и а, много други, които да бъдат а, използвани също така в а, сектора транспорт. Има някои а, проблеми а, в а, а, доклада, а, като например а, данъчния дъмпинг, а, защото а, много често а, протекционизъм се крие за такива решения и се стига до нелоялна конкуренция на пазара. Въпросът е какво разумно решение да, да намерим. Още веднъж искам да благодаря на докладчика за изготвения проект за доклад и се надявам да постигнем консенсус по всички въпроси на бъдещите ни заседания. Благодаря, господин председател. Благодаря ви. Билбао Барандика има думата. Благодаря, председателю. Благодаря на Инес за работата. Има елементи, с които сме съгласни. Например, колко е важна логистиката и своевременността на този доклад, тъй като сега се прави преглед на финансовата рамка. Можем да подкрепим всеки един от параграфите, но в по-общите елементи има нещо, което липсва. Ние го повтаряме отдавна, аз съм тук от 7 години и почти всичко, е написано, но истинския сериозният проблем е, че държавите членки не променят политиките си, бюджетите си, националното си законодателство спрямо решенията, които приемат с нас Европейския парламент. Докладчицата спомена девете железопътни коридора. Те бяха определени през 2013 година. Държавите членки участваха при посочването на приоритетите и казахме, че ще се заделят за такива проекти европейски средства и има съответни крайни срокове за изпълнение. Отново обаче държавите членки не вземат предвид тези изисквания е, за изпълнение и прилагане. Това означава, че възникват много проблеми екологични, проблеми свързани е, с претрупване, е, проблеми свързани с логистика. Първото, което трябва да се направи, е да се изпълняват решенията. И това трябва да се каже на държавите членки. Трябва да изпълняват проектите и прилагат законодателството, което е прието. Приехме четвъртия железопътен пакет, защото третият не се прилагаше. Знаем какви са пречките на пазара на логистиката, особено, що се отнася до частните инвестиции в сектора. Инвеститорите казват, че няма да заложат парите си, ако няма хармонизиране на законодателството на европейско ниво и съответна правна сигурност. Т.е. трябва да има всички, за всички държави членки еднакви условия. Ето това е истинският проблем противен случай, ако цялото законодателство се изпълни и приложи от държавите членки, част от проблемите ще бъдат решени. Знам, че системите трябва да заработят, но ако приоритетните проекти не се изпълняват, ще бъде много по-трудно да се работи по останалата част от а, сферите. Ето тук са моите съмнения и ще направя изменения в този смисъл. Не знам дали Европейската комисия може да излезе с някакво решение, но какво може да направим, за да накараме държавите членки да отделят средства в бюджета си. Не може да има средства за неприоритетни проекти, а да няма средства за проектните. 1% от БВП се разходва в тази област, а с такива ресурси много може да се постигне. Трябва да има по-добра оперативна съвместимост при многомодалния транспорт, това е изключително важно за логистиката и обучението. Обучението е важно с европейски параметри трябва да е това обучение, хармонизирани параметри, за да може работещите да се придвижват от една държава в друга, без да срещат проблеми. Трябва също така да споменем, че е нужно новаторство. Това е сектор, който ще се промени. И за това трябва да се попитаме, защо няма напредък по Галилей. От кога говорим за това, до никъде не сме стигнали. Моите изменения ще подсилят въпросите, които споменах. Ще говоря за сцепление, прилагане на законодателството, обучение, новаторство и условия за частни инвестиции и, разбира се, публични или бюджетни инвестиции, които да бъдат по-ефективни и ефикасни. Благодаря. Благодаря ви, Майя Килен. Благодаря, председателю. Благодаря на докладчика Яла Сендер. Запознах се с него. Много бе интересен. Прави се преглед на сферите, в които имат нужда от подобрение, например логистичните центрове. Споменават се добрите инициативи. Що се отнася до логистиката, трябва да кажем, че Европейския съюз няма реални компетенции в сферата на логистиката. Ефикасната и ефективна логистика могат да бъдат постигнати само целенасочено това може да се случи в дългосрочен план и посредством цифровизация. Цифровизацията е много важна. В Финландия съм била министър на транспорта и тогава научих, че не трябва да учим дружествата как да работят по-ефективно и ефикасно. Те знаят какви са пазарните правила и винаги искат да действат е, в посока собствено облагодетелстване. Затова трябва да има сътрудничество с различните сектори. Отново за логистиката. Логистиката може да бъде оптимизирана. Трябва да се планират потоците, товарните обеми също трябва да бъдат добре планирани. Нужни са платформи за данни, които да бъдат добре защитени и надежни. Радвам се, че Европейската комисия има форум за дигитален транспорт и логистика. Притеснявам се обаче от лошите резултати през първата година от създаването на тази платформа. Надявам се Европейската комисия да ни каже какво се случва с този форум и Не искам да си мислите, че съм скудоумна, но ще повторя. Трябва да разберем какви са потребностите на онези, които ползват логистичните услуги, на потребителите. Надявам се да има по-добър диалог между тази комисия, потребителите на логистични услуги. Трябва да слушаме повече потребителите. Много ви благодаря. Благодаря на докладчика още веднъж. Тя каза да, държавите членки не участват не иска да се включат. И от опит ние знаем, че колкото и да обърне един проект, ако държавата членка не желая да го подкрепи, проекта няма да бъде изпълнен. При а, инструмента за свързване на Европа, спомните си всъщност а, колко добре бяха подготвени нещата и една държава членка каза не и съответно не беше включен. И сега Европейският комисия всъщност предлага стимули за това. И комисията наистина трябва да определи приоритети. Това са трансгранични проекти. Не е да речем между Мюнхен и Нюнберг. Това са проекти, които действително са трансгранични, с европейско измерение и които, когато бъдат започнати, веднага да бъдат приключени, а не да траят 230 години. Т.е. комисията наистина трябва да определя приоритети, които са важни за Европа и да се обвържат нещата. Не да се каже всички проекти, без значение колко са важни, ще бъдат съфинансирани до 30%. Не, някои проекти са по-важни. Страните могат да кажат, а, ми за нас като национална държава не е толкова важен определен проект, обаче е важен а, на европейско ниво. Така че трябва наистина да се обвържат елементите и да бъдем селективни, така че комисията наистина трябва да се получи от насъбрания опит. И съм много любопитен какво ще каже представителя на комисията. Имате думата. Благодаря, почитаеми депутати. Благодарим на госпожа Сандър за доклада. Един солиден доклад е това. Говорите за сигурността, говорите за националното планиране, европейския семестър, ще ги засегна и аз. Уважаеми депутати, смятам, че логистиката, както каза госпожа Сандър, всъщност е, показва възможност е, за свободно движение. Искаме един, една програма да разработим за логистика в Европейската комисия, за да задвижим този процес напред. Инфраструктура, дигитализация, финансиране и стандарти са четирите елемента. Ще бъда с кратък, тъй като знаят, че сме в края на заседанието. Що се отнася до инфраструктурата? Мултимодалността е в началото на всичко на тези възли, тези центрове. Тя не се крие във връзките, а в центровете. А качеството на връзките в тези възли или центрове трябва да бъде подсилено. Занимаваме се с тази тема и при превоза на товари, но това е изключително важно, ако искаме да има мултимодалност. Качеството на връзките е важно, но, както казахте председателю, не само по големите проекти, които ще бъдат факт след 20 години, а и малките, като оперативна съвместимост на връзките или възможности за по-дълги влакови композиции, движение по речните пътища. Нужен е така наречения коридорен подход. Говорим с координатори, за да стане това в началото на едната година. Изготвяме анализ и за логистиката. Координаторите работят и по различни документи за многомодалността и по градския транспорт и интегрираната система за издаване на билети. Очаквам да работя с госпожа Сендер, за да се включи това в доклада. На второ място, дами и господа, ще говоря за цифровизацията – Имаме форум за транспорт и логистика, който се занимава точно с цифровите аспекти. Отново е нужна връзка между отделните центрове, да не се работи е, в отделни силози. Има различни информационни системи за различните видове транспорт, но всички те трябва да бъдат свързани заедно. В тази посока върви нашата дискусия. Надявам се да постигнем резултати и да ви информираме, както поиска госпожа Килонен. Следващия аспект е финансирането. Мнозина от вас говориха за това. Тук разполагаме с Хоризонт 2020, новаторство, механизма за свързане на Европа. Края на седмицата ще има нови кръгове за набиране на проекти, ще има финансиране за градските възли. и дори докато се пише доклада, ще има ново развитие, за което ще могат да докладват и бенефициери и органи. Има много друга работа извън този доклад за бъдещето на финансирането, с което ще се разполага. Част от въпросите, които повдигате, госпожо Сандър, са много важни. Например, да се обръща повече внимание на тези транспортни възли или на цифровизацията. А не да се търси бързия резултат. След това за процентите, господин председателю, в някои случаи работата ни показва, че на места по-високите проценти са по-добре, ако има по-ясна добавена стойност. С удоволствие ще говоря с вас по този въпрос. Надяваме се доклад на госпожа Сендер да допринесе в тази посока и очаквам да работим заедно. Благодаря ви. И на Саяла Сенда имате думата. Да, благодаря. Искам да благодаря на всички колеги, които се изказаха, на докладчиците в Сянка. както на представителя на комисията. За цялостната работа. Комисията, разбира се, своевременно адаптира своята а, работа и също така застъпва темите, върху които ние работим. Искам да отговоря на някои от въпросите един от приоритетите в моята работа това е програмата Галилео и създаването на платформа. Един друг въпрос, над който ще се спра, това е тази разпокъсаност. Това е също така притеснение от страна на потребителите. Проблем. Новите коридори, които са приоритет за нас, всъщност се стесняват, защото ще бъдат един вид допълнени от плана Юнкер, за стабилност и растеж. Разговорим за стратегическата роля на Европейската инвестиционна банка и така нататък, но по някакъв начин трябва да обвържем всички елементи, да се намери общия знаменател между тях. Това е наше желание. Направихме някои предложения за подобрение, според някои не са достатъчни, но идеята ни е да ам, окоръжим държавите членки да хармонизират тази е, работата в сектора. Това, което е решено от съвета, всъщност е, да бъде вземо свързано логически с е, други решения и да бъде реализирано. Искам да благодаря на представ... за представителя на комисията. Ние, разбира се, ще продължим нашата работа, а също така и диалога с е, комисията. И за нас е много важно наистина бързо експедитивно да се гарантира финансиране, защото действително товарният транспорт е изключително важен. Защото а, той е важен също така за създаването на работни места. Благодаря ви. Срокът за внасяне на изменения е 18 октомври. Гласуването в комисията Транс ще бъде на 5 декември, а гласуването в пленарна зала ще бъде януари 2017 година. С това закривам нашето заседание и ще продължим нашата работа в 15 часа по темата шума от транспорта.